Добър ден на всички. Можем да започнем нашата работа. Благодаря. Ще продължа на интернет. Искам да благодаря на всички за присъствието им. Разбира се, поздравявам и секретарията. Това е първия ден след нова година който работиме, така че аз е, ви желая на всички вас е, хубави неща и на нас. Също и си пожелавам работата ни да върви добре и да стигнем добри резултати. Ако ми разрешете, ще кажа нещо. За съжаление, през този период имаше доста много събития, както в Европа, така и в Средиземноморието и на други места, където които доста притесняваха хората, включително и в Брюксел. Имаше деликатни ситуации, така че аз смятам, че да се инвестира в културата, в образованието и плурализма на информацията е все по-необходимо в последно време. И второто, което искам да кажа е, че е, вие видяхте през последните дни че имаше доста много притеснения на различни равнища. Говоря за заместник председателя Тимберманс, комисар Ритингер, но също и в европейската мрежа на Пабли Прокастърс и също журналистите много говориха за това. Става дума за това решение която се наложи много бързо от страна на полския, полското правителство, що се отнася до въпроса за а, този закон, който беше прият а, края на годината, за всич, във връзка с всичките медии, полските медии този въпрос, разбира се, вярно е, че след Амстердам е, държавите членки има, трябваше да решават е, как, как да управляват своите медии, но Джузети Тимерманс е, каза, че трябва да се гарантира независимостта и плурализма на медиите и свободата на словото, също, което трябва да бъде гарантирано. Видяхме, че тази промяна стана в този смисъл да се а, премахнат, а, да се премахнат всичките а, много неща, които бяха уволнени доста много ръководители в медиите. Беше много деликатно положение, но тази тема ще бъде разгледана в Европейската комисия на 13 след два дни. Също на следващата сесия в Страсбург Европейския парламент ще представи една, едно съобщение от съвета и от комисията и мисля, че по време на съвещанието на координаторите ще се разглеждат тези въпроси и имаш трябва да се гарантират основните човешки права, съгласно конвенциите. Мисля, че по всяка вероятност ще видим каква ще бъде и формата, дали ще се предложи някаква резолюция. Политическите групи ще решат, но мисля, че на събранието на координаторите ще е полезно да разговаряме и да преценим какви и с каква информация разполагаме. Сега искам да премина направо към одобряване на дневния ред искам да кажа, че през а, тези дни да имаше промяна в точка 7 в дневния ред и по някои технически причини а, моля да оставим а, тази, оставим тази среща за едно следващо събрание. Така че а, този въпрос ще бъде разгледан на едно по, по-нататъчно заседание. Мисля, че ще бъде полезно да участват всички специалисти по техническите въпроси и други. Така че е добре да бъдат всичките заинтересовани лица да, бъдат, да присъстват и ще бъде много полезно в този момент да приемем, да приемем решението да се отложи това, тази среща за следващото заседание. Що се отнася до точка 2, в а, а, протокол от 3 декември. Ако няма забележки, може да преминем към съобщенията. Превода френски, немски, датски, гръцки, чешки, естонски, унгарски, летонски, малтийски, полски, български и румънски. Това е в менюто днес в езиковия режим. И след това също искам да ви кажа, че Бях, както знаете, бях изпратени решенията от 3 декември на всичките членове на комисията с на 9 декември бяха одобрени и нямаше никакви забележки. До този смисъл ще направо минавам към важната точка 4. Това е предмет на много работа, за което благодаря на Петър Камерай. Трябва да кажа, че много добре защити важните, важния доклад, становището, което беше представено от Комисията по културата. Както знаете, и на дискусия с комисията беше дадено един, едно становище по дигиталната стратегия и докладът, крайният доклад, който беше предмет на много сложна работа на двете, двата комитета, на двете комисии, с Комисията култура, която има изключителни компетенции по тези въпроси. Имаше е, преговори, които с цел да се направи така, че всичките да приемем тази работа, която беше извършена тук от всички нас, за което благодаря на докладчика, за да може да се резюмира, но без да се забравят най-важните политически въпроси и други. И сега ще дам думата на Петра за няколко минути, за да може да представи резултатите, които бяха постигнати по време на сесията от Страсбург на декември и след това, разбира се, ще открия дебата за десетина минути. Всички, които искат да участват, така че дам думата на Петра. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Äh, auch von meiner... Благодаря, Силвия. И аз бих искал да ви пожелая на всички Честита нова година! Сега, колкото да е единния цифров пазар, спомняте си, че темата е, беше много сложна за разглеждане, тъй като е, имаше най-различни отговорности, които, най-различни аспекти, които се управлявах от различни е, комисии. Двете водещи комисии, ИМКО и ИТРЕ, получиха 1180 е, е, изменения, които трябваше да разгледат. Пет допълнителни комисии участваха в изработването на това досие, като а, е, те се специализираха и а, наблегнаха на някои специфични аспекти, но и там бяха а, разгледани около 800 изменения. Тази бройка на измененията доказва, ако това ще е необходимо, колко сложна е, е темата. Общо 2200 изменения трябваше да бъдат гласувани. Въпреки това постигнахме едно много, един много балансиран компромис, който общо взето бе прият така със задоволство от всички парламентарни комисии. И ние трябва сега да защитиме този компромис в пленарна зала. Бих искала да привлеча вниманието ви върху някои точки, които ни касаят по-специално нас, членовете на Комисията по културата. Знаете, че в по силата на директивата ние имаме специални компетенции. Все още не сме в Имко Итре, не е гласувано преразглеждането на а, съдържанието на тази директива. А, ние лично а, изработихме доклад, който е добре аргументиран. И се опитахме да направим едно синтет, един синтез на а, от изработеното от нас, за да може нещата да бъдат по-ясни. Поддържах непрекъснати контакти с докладчиците Сянка и в крайна сметка успяхме да включиме 8 точки в основ, основния доклад, принципа на държавата по происход. Беше една от основните точки. А, също така бяха разгледани проблеми, свързани с, с а, форума шопинг, така наречен, или страната, в която доставчика, която ще бъде избрана от доставчика на услугите. Ние тук се опитахме да а, включиме необходимите ограничения включително и всичко свързано с публичния интерес и аудиовизуалните творби, инструментите за защита на свободата на изразяване, на многокултурността, на много езичието, и минималната европейска норма, която да бъде приложена за всички медии в Европа. Т.е. да няма никакво разграничение между линеарно и нелинеарно съдържание на творбите. Наистина имаше много дискусии, много разпалени дебати между докладчиците в Сянка. Нямахме, имахме известни проблеми с Имко, но в крайна ставка успехме да наложиме, че тези теми са от наша изключителна компетентност и никой не ни го успори. Е, също така работихме по различните проблеми, свързани с рекламата, гъвкавостта, разграничението програма, реклама. Три е три, е, триетапната проверка за линеарните съдържания, що се отнася до авторското право. Мога да ви кажа, че наистина а, дискусията беше много трудна, същевременно задълбочена. Обсъждахме въпросите с а, Комисията по правни въпроси. Имаше доста несъгласия поначало, но а, ние успяхме да наложиме нашето виждане и що се отнася до авторското право, успяхме да наложиме това а, творците да получават съответното възнаграждение, като същевременно се запазат различните възможности за затвърждаване на а, многокултурното съдържание. Това бяха ни разгледахме, разбира се, знаете и всички въпроси, свързани с геоблокирането, а, с а, данните за а, научни цели. Всичко това беше много сложно за договаряне, тъй като ние не бяхме изключител, нямахме изключителни компетенции във всички тези области. но Също времено успяхме да се при, придържаме към намалено ДДС за цифровите творби, защото и ние винаги, винаги сме настоявали, че няма никаква разлика между е, книга на хартиен носител и на електронен носител. Това беше включено също така в е, доклада. Имаше и много трудни обсъждани дискусии, свързани с е, платформата. Това обаче не беше от нашата изключителна компетентност, така че трябваше да потърсим и да достигнем едни истински компромиси. Поискахме да се дадат дефиниции на платформа. Имко и Итре смятаха, че това е прекалено изискване по силата на член 60 на, на член 64 на директивата платформата съществува, като дефиницията е там. Но за 331 и 61 успяхме да пос, пос, постигнем изключителното упоменаване на платформите и начина по който те трябва да бъдат а, разглеждани по силата на документите на ЮНЕСКО. Това е компромис, който аз внесах защото смятах, че ние наистина трябва да настояваме на това онлайн платформите, платформите платформите и в аудиовизуалната сфера не трябва да бъдат разглеждани като платформи, свързани, като, например, за най-обикновена електронна търговия, хотели или наймане на коли. Те имат съвсем друго значение и предназначение. В крайна сметка пос, постигнахме успех и смятам, че е, залегналото за платформите в документа трябва е задоволително, въпреки че разбира се, е, първоначалните ни идеи бяха по-конкретни, по-ясни, по-твърдо отстоявани, но не можахме да убедиме другите. В най-скоро време обаче ще можем да се върнем към част от тези проблеми и е, да ги е, задълбочиме. В крайна сметка тук става дума за един доклад по собствена инициатива и когато му дойде времето, тогава ще можем да наистина да настоеме на нашите е, гледни точки, на нашите е, е, за нашите приоритети. Е, Важното е, че геоблокирането е споменато, че ние изискваме за бъдеще то да бъде премахнато. Разбира се, нещата не са достатъчно изчистени, но това ще стане в бъдеще. По точка 26 нещата бяха доста по-ясни. Това в а точка 38 също също е доста ясна и има доста ясно изложени резерви спрямо общоевропейски разрешения. Ние смятаме, че Разбира се, за някои части на Европа лицензите са от огромно значение, но не трябва нещата да бъдат унифицирани. Също така работихме в тясна връзка с комисията по заедост и постигнахме доста така задоволителни резултати относно от една, от една страна професионалното обучение, а пък ние наблегнахме по-скоро на а, академичната страна на нещата и смятам, че постигнахме наистина един балансиран и добър текст. Въпреки всички трудности, с които се сблъскахме, въпреки, че упражнението наистина беше трудно, постигнахме добър компромис. Необходимо е да се внесат известни пояснения и изяснения, но в крайна сметка а, компромиса изискваше да оставиме някои неща не до там изчистени и а, уточнени. Важно е, че а, посоката е правилна, а в бъдеще, когато ще работиме по законодателен документ и доклад, то, то тогава ние ще внесем всички тези изменения, които смятаме за необходими. Благодаря, Петър, за това ясно обяснение. Също и за имаше много важни неща за нас в култура, независимо от затрудненията. Успяхте да ги подчертаете, но разбира се, някои точки в компромис не са толкова силни, колкото е нормално да бъдат. Но надявам се все пак, че важното всъщност е, че да може да стигне до следващото гласуване и да решим тези въпроси. Давам думата на колегата Ферайен, ако има и други, които искат да вземат думата, и колегата Юит. Благодаря. Благодаря колеги, нека да ви пожелая щастлива нова година и искам да благодаря за великолепното сътрудничество между докладчиците и докладчиците в Сянка с изготвянето на този текст. А, наистина имахме много добро сътрудничество с всички от компетентната комисия. И непрекъснато участвахме, непрекъснато водихме преговори. Благодаря на всички вас. В някои точките на нашето становище ние имахме по-силни позиции, но смятам, че компромиса, който ще бъде представен в пленарна зала, ще бъде достатъчен. Това не е законодателен доклад и се надявам, че в момента, в който а, стигнем до законодателен такъв, ще бъде много по-ясни имам впечатлението, че другите, становище на другата комисия за културните въпроси е доста ограничено. Вярно е, че ние доста поработихме през изминалите месеци, но смятам, че всички аудиовизуални услуги не трябва да бъдат разглеждани еднакво. Едно е да се купуват стоки, друго е да се разглеждат а, предавания или пък а, емисии, които са подложени на авторски права. И така, ние имаме задължението да убедим членовете на другите комисии. Очевидно е, че нещата вървят по-добре, отколкото първоначално предвиденото за текста за единния цифров пазар, но ние трябва много ясно да изразим това, което се случва. Защото този културен сектор е силно повлиян от а, навлизането на цифровите технологии. И нека да засегна една друга точка, която не е конкретно засегната от нашите изменения, но може да бъде засегната от измененията в пленарна зала и може да бъде да се попречи по този начин на добър компромис. Много трудно бихме могли да намерим добро решение тук. Трябва да внимаваме много за тези платформи. Например, как точно ще бъдат регламентирани тяхните действия. Защото много често тези платформи предизвикват големи разпри. И много често има най-различни типове платформи. сега всеки тип платформа трябва да бъде регламентиран. Това е очевидно. Именно за това ние обяснихме в нашия доклад, че искаме едно законодателство, но също така искаме дефиниции от страна на комисията относно платформите. И че за всеки тип платформи има нужда от а, решение за това какво законодателството се прилага смятам, че има истинско задължение за повече комуникиране с ИТРЕ, с ИМКО. ИТРЕ е особено трудна комисия за убеждаване. Не искаме просто регламентиране без значение какво, за да има такова. Искаме просто да а, сме сигурни, че ще им, има необходимо регламентиране за конкретните а, браншове. И се надяваме, че за бъдеще ще се върнем пак на тези теми, защото, както вече казах, тук става въпрос за едно позициониране от страна на парламента. Но а, уточняването на всички позиции ще стане ясно, когато стигнем до законодателния текст и се надявам, че каквото и да стане, ще можем да водим дискусии дори по техническите въпроси. Комисията по културата трябва да може да участва. Техническите въпроси са важни, но нашето действие в сектора е, е особено, от особено значение и ние трябва да покажем, че участваме на всички действия. Господин Хелит, благодаря, госпожо председател. Нека да пожелая на всички честита нова година. С сигурност, така както каза и Петра, нашата група е направила голямо усилие да постигне тези компромиси. Те вървят в правилната посока и нямаме и не искаме споразумението да се разпадне, след като се въведат нови изменения, след като ние вече сме оформили текста. Смятам, че текстът е много добър и а, е много добре прият в настоящата дискусия в Обединеното кралство. Ние не искаме да се накърнява този полезен в тези тежки времена текст. И а, доколкото знам, има едно изменение, което е идва от ЕКР и то е за защита на децата. Знам, че не, не бива да разширяваме обхвата, но ако имаме неясно позоваване на платформите, като кажем и други платформи, това може да доведе до отрицателни резултати. Аз смятам, че платформите трябва да бъдат определени така, както каза и Петра. И трябва също да помислим и за ДДС правата, както и за правата по различните книги. Е, това са проблеми на теория, но на практика се страхувам електронните книги да не изместят физическите такива и да не забраним, всъщност да не ограничим достъпа на хората. Също трябва да защитаваме принципа на происхода, държава на происхода, а също и да помислим как да защитим евентуално правата в държавата на дестинация, за да няма едно прехвърляне на потребители от едно място към друго. Grazie, Helga Truppel. Ja, auch ich würde allen Anwesenden erstmal ein gutes neues Jahr. Благодаря, Helga Truppel. Искам първо да пожелая честита нова година на всички. Искам също да благодаря на Петра за този изчерпателен и ясен доклад. Има и други точки, на които искам да се спра, но тук има едно основно противоречие, по което водихме основните дискусии. От една страна, всички а, забелязваме развитието на единния цифров пазар. Искаме го. Но а, трябва да са изпълнени и да се гарантират условията за цифровото разнообразие. Именно за това има много важни точки тук. Искаме този конфликт между целите да не доведе до а, а, провал, а да използваме всички възможни условия на единния цифров пазар, така че всички а, граждани да могат да. А, е, получат достъп до този пазар, да се защитят правата им, като едновременно с това се защитават правата на а, творците. Това е важно за директивата за аудиовизуалните медии, а, е, която те първо ще се оформя. Това, което е важно, е, е да разгледаме компромиса, който беше създаден между юридическата комисия и нас – да, ние искаме повече достъп по, за а, интернет, но трябва също така и да се вземат предвид исканията на авторите. Друг деликатен въпрос, на който искам да се спра. Ние а, запазихме една частична териториалност и няма нужда на този етап от е, паневропейски лиценз, но за бъдеще ще трябва да разгледаме по-отблизо този въпрос. Съществува и въпросът за уеднаквяването на данните, търсенето на данни, научни и други. И за тази платформа ще трябва да намерим също, за платформите ще трябва да намерим ясна дефиниция за такива платформи, които са чисто търговски и е, тези, които работят е, с е, културни елементи и с аудиовизуални и такива. говорим също и за референцията към конвенцията на ЮНЕСКО, но а, ние трябва да напомниме как културата ще бъде взета предвид. Искаме го това да залегне и в ТТИП, искаме го и за а, единият европейски пазар. Относно заличаването на геоблокирането, бихме могли да го приемем. Трябва да видим дали пазарът ще се развие така, че а, да заличим този елемент бъдещето ще покаже. Ще видим какви ще са моделите, които ще се развият и дали наистина ще премахнем този а, модел. Ето това са точките, по които смятам, че трябва да работим за бъдеще. Когато... И сега колегата Динолфи. Благодаря, госпожо председател. Исках да повдигна един въпрос, който според мен ние създадохме прецедент, като почертахме някои части на едно становище, което беше гласувано в комисията. И според мен имаше нарушение на парламентарния правилник. Не се съмнява в доброто намерение на колегата, но ние Съвсем ясно зачахме един, един документ, който беше гласуван в Комисията по културата. И когато се случи така, че един, с един гласуван текст, според мен, трябва отново да се обърнем към комисията и да се гласува наново и то е един различен текст. Според мен е, наложихме една практика, която върви срещу принципите на демокрацията. Компетенциите на комисията бяха решени априори самото начало на процеса. И това, което е установено, трябва да бъде спазвано, Най-вече защото твърде дълго продължи това защото твърде дълго е становището, че това беше изоставено. Но това, това върви против нашите принципи. Ние трябва да спазваме всъщност дължината на представения документ. Смятам, че пред исканията на някои комисии да се скъси нашето становище, не, както е всички ще се съгласите, ние трябва да, се, да бъдем уважавани, защото нашата комисия не е по-малко важна от другите. И имаме нашето достоинство, което трябва да защитаваме. Аз си пожелавам да не се случва повече такова нещо и също другите комисии ще спазват и председател, и, и комисията по културата за бъдеще. E poi risponderemo a questo obiettivo. И след това ще отговорим, разбира се, на тази забележка, но, най- но най-вече искам да дам думата преди всичко на граматикаки, с който поиска думата по този въпрос. Искам да кажа, че, разбира се, ние всичките комисии, всъщност кои са две комисии работиха и четири също участваха. Компетенциите са споделени. Ние одобрихме всички, всичките комисии одобриха всъщност своята автономия и с одобриха текста и с отделните становища и след това. Разбира се, беше даден мандат на нашия докладчик да види какви ще бъдат формите на договаряне, за да се стигне до тази рамка. Така че това са становища, които се позовават на тези текстове. Разбира се, има някои комисии са лидери, други си дават становището. Става дума за едно мнение и за становища. Може да са много силни, но те касаят един текст, който трябва да намери своите рамки. Струва ми се, че всичко беше спазено, както каза при, при другите колеги. Основните, основните точки в тази част, която касае извънредните компетенции – няма никакво излизане извън мерките и това, което е важно е, че ние се подготвихме за а, преговорите. И други комисии се отказаха от такива дълги становища. Но има една процедура, която е предвидена и трябва да се постигне един а, текст, който да е споделен от всички, доколкото е възможно, но който също да е и договорен политически. Трябва да бъде съвсем ясно, че не е имало никаква злоупотреба с а, някаква, някаква процедура, която е предвидена. И сега думата на колегата Граматикакис и след това не знае дали има други желаящи да се изкажат. Και εγώ θα πω με τη σειρά μου χρόνια πολλά благодаря. И аз бих искал да ви пожелая всичко най-добро за новата година. Успехи и щастие на всеки един от вас, но нека да има щастие в Европа, защото Европа днес е изправена пред два огромни проблема. Първо, проблема свързан с бежанците и второ, проблема свързан с тероризма. И ако искаме едно по-светло бъдеще, Европа трябва да предприеме по-добри инициативи, повече емпатия, по-бърза реакция, по повече ефективност. Резултата, който ни представи Петра днес, е много по-добър от е, очакването. Поне аз очаквах нещо не чак толкова а, е, изработено след тези безкрайни процедури. Така че бих искал да благодаря и да поздравя и Петри всички онези, които се занимаваха с разискването на този тъй сложен и труден проблем. В крайна сметка получили сме е, задоволителни е, резултати по 8 основни пункта. Е, самите платформи са нещо много динамично, много променливо, но виждам, че в крайна сметка Петра е оптимистка а става дума за едни малко сложни неща, които трудно се тълкуват, много по-сложно от самия текст. Но, а, Петра, доколкото разбирам, имало е проблеми с и трета, ще ми какви са били основните проблеми с Идре. Тази комисия винаги ми се е струвала малко арогантна. Първо ще дам думата на... Преди да дам думата на докладчицата, искам да чуя комисията, ако има нещо, което да каже. Някакви забележки. Hello, Chair. Hello, and thank you for giving me the floor. Благодар, благодаря, че ми давате думата. Аз съм от Генерална дирекция Конект. От името на комисията бих искал да ви е, пожелая всичко най-добро. Няма какво да добавиме толкова сега на този етап. Ние следиме е, дебата от самото начало през Симко Итре и с участието на всичките комисии. Е, следим нещата още от изработването на доклада. Наистина имаше много изменения, много компромисни изменения. В момента извършваме анализ на консолидираният текст. Е, другата седмица в Страсбург ще има дискусия с е, заместник председателя. Сега от process and of course uh, we are looking forward. Разбира се, очакваме да разбереме малко повече и да, да постигнем един по-добър анализ на точките, които вас ви интересуват най-много. Сега ще дам думата на Петра. Имаш думата, Петра. Благодаря. Благодаря. Ще, ще бъда много кратка. Не бих искал да критикувам колегите, но наистина трябва да кажа, че обсъжданията, дискусията беше много-много трудна и преговорите бяха много трудни, но няма да навлизам в подробности. Важното е, че в крайна сметка постигнахме приемлив компромис. Сега не, не знам. А, с каква, кой регламент споменахте, колега? Просто не. Да, наистина нещата бяха сложни, но а, имаше много различни компетенции, някои споделени, някои а, изключителни и специфични за дадена комисия. Така че а, в един момент, когато а, излеземе с, с становище, ще трябва да се съобразиме с водещата комисия по този проблем, който може да приеме или да не приеме нашата гледна точка. Сега там, където имаше споделени компетенции, наистина преговаряхме. Преговаряхме много а, така с, с, много, с много сила, с много усърдие и упорство и на места, на, в някои моменти наистина успяхме да наложим нашите виждания. Особено, що се отнася до плат платформите и а, е, аудиовизуалното и културно съдържание на тези платформи, които се различават от най-обикновените търговски платформи. И успяхме да наложим нещата по силата на конвенцията на ЮНЕСКО. Аз мисля, че съобщих общо ето какво постигнахме. Мисля, че в моето резюм, в моето резюме присъстваше всичко. И мисля, че в крайна, в крайна сметка ние сме абсолютно в духа на това, което бяхме решили по принцип. И ние имаме становище, това становище е представено и то трябва от тук нататък да се взима предвид а когато се стигне до законодателният а, е, доклад, ние ще се върнем и ще кажем на комисията, ето вижте, това е нашето становище и това, това ще бъде нашия, нашия изходен пункт отправна точка. Да, наистина в момента сме постигнали компромис, но в момента този компромис е задоволителен, тъй като, тъй като а, ние ням, не бяхме, нямахме изключителни компетенции. Благодаря на Петър за добре свършената работа. И трябваше да се постигне някаква комбинация, защото да припомним, че имаше един подход на комисията, но прави така, че да се представи една цяла стратегия, да се направи един доклад, не само по определен аспект, но по цялата стратегия е съвсем ясно, че изискваше един работен метод, който е доста сложен и трябваше да се намери някаква форма на преговори, да се предефинират текстовете, защото всички изразиха някакво становище, което трябваше и тези становища трябва да се координират. Така че в известен смисъл докладът, отношенията с другите комисии засилиха някои точки, които, които в началото комисията виждаше малко по-изолирано и се надявам, че те ще останат. Но събранието на координаторите трябва да оценим как, да преценим как ще действаме, защото, както някои неща, които бяха казани, е ясно, че сега Имам един текст, който е, поставя някои проблеми. Не всичко може да бъде постигнато, но все пак един добър текст за Комисията култура. Сега проблема е да видим от тези изменения а, да не се наруши равновесието, което беше постигнато. Така че трябва да следи много добре. Това, това ще го върши рапортьора, комисията и смятам, че на следващото заседание ще успеем да намерим начина да свършим тази работа. Така че аз благодаря. Затова и съм сигурна, че е едно добро начало. Така че ще приключа с тази точка и ще премина към следващата. И така, сега сме на точка 5. Вие си спомняте от на този интернет governance форум, който се състоя през ноември 2015 година в Бразилия относно управлението на интернет и а, развитието. Това е една тема, която касае много аспекти, които са свързани с дебата от днес. връзка, например, с цифровете, цифровите проблеми, економиката, изобщо интернет интернет и утре. Това е една много сериозна тема. И по този въпрос искам да припомня, че през една седмица през май ще бъде посветена на Европа. Това ще бъде университет от Фиденция, който ще представи. Ще има истинска конференция по тази тема, защото има изследвания, които бяха направени за управлението на интернет и бъдещето. Това е една тема, която е много съществена. Знае много добре, че за първ път нашата комисия изпрати двама члена по този повод, Оли Ферайен и Уорд, така че ще ги помоля да кажат нещо относно тяхното присъствие и въпросите, които бяха повдигнати. Първо ще дам думата на колегата Ферай, след това на Джули Лознини и благодаря за а, тяхната работа. Благодаря ви много. Прекрасно беше, че бяхме двама участващи в форума за управление на интернет. Това няма нищо общо с други форуми. Става дума за развитието на структурите на интернет, какви принципи трябва да се прилагат при развитието и как да се избегне създаването на интранет от някои правителства, като по този начин се опитат всъщност да премахнат интернет. Целта е да видим какво ще бъд, какво ще бъде а, е, бъдещето на ИГФ, тъй като процедурите бяха приети преди 10 години, те все още се прилагат. Не трябва да се а, смесват различните елементи, свързани с управлението и структурирането. Но в, крайна, но в крайна сметка това са дискусии, които са винаги много ползотворни. Дискусията с различните заинтересовани страни, като предприятия, бизнес среди и така нататък, винаги дават много а, добър тласък а, на а, нещата като например защитата на, а, защитата на децата, техните интереси. Това е също от огромно значение и за предприятията. Така бе взето решение да се удължи мандата на ИГФ за още 10 години и да се, намерят, да се намери едно много по-ефективно финансиране. Имаше много двустранни срещи Имаше срещи на групи по интерес с европейски характер, екстра или не европейски характер. Разговаряхме с американската група относно асоциацията която разпределя пространствата в различните географски райони. До сега всичко е зависело от съдържанието на договорите и от американското законодателство. Но целта беше да има по-международен характер на тази дейност, постигнахме известни резултати и и сега ще видим доколко а, и е на А може да придобие чисто международен характер. Надяваме се, че ще постигнем някакви резултати до края на годината, преди провеждането на президентските избори в Съединените щати, тъй като Конгреса трябва да гласува а, тази точка. Добре е да се постигне да се постигне нещо преди разгара на предизборната кампания, т.е. някъде до април. По въпросите свързани с неутралното състояние на мрежата и на, на нет. В, за някои развиващи се страни нулевия рейтинг е от огромно значение, тъй като не може да се разгърне широколентовият интернет. Други казват, че в Фейсбук добре, да, да, да може да има безплатен достъп до Фейсбук, ще е чудесно, но а след като няма никакви други платформи или мрежи, това не е достатъчно. Така че неутралността на е, мрежата и равнопоставеността са от огромно значение и ние изложихме нашето виждане по въпроса, свързано разбира се с свободата на израза, на журналистите, на медиите. Ние трябваше да се превърнем в рупора на европейските ценности и европейските виждания по този въпрос. Естествено, това са въпроси от огромно е, значение, защото свободата на е, интернет е едне, едно от основ, един от основните ни е, принципи. И на чиято защита трябва да се е, посветиме комисията. Аз по изложи някои идеи, свързани с а, обсерватория на интернет, международна обсерва... обсерватория на интернет, като целта не е да се следи и проследява, а просто да се а, е, направи един разбор на различните а, е, методи за управление на мрежата и евентуално възможността за тяхното подобрение, както и да има един, е, една по-ясна представа на законодателните документи, управляващи е, мрежата. Също така да имаме има и възможност е, за решаване на проблемите. През 2016 година се надявам, че ще бъдем отново двама в, е, да, участвайки в форума, е, който се състоя в е, Бразилия. През 2016 година ще има и един е, европейски форум за интернет. Мисля, че не... ще бъде един петък след Страсбург. Въпреки, че ще е петък, много ви моля, присъствайте, за да можем да обсъдим нещата с интересованите страни в а, Европа. Секрет, секретарята на ИТРЕ излезе с един отчет от това посещение и разбира се, можем да ви го изпратим, ако смятате, че това представлява интерес. Благодаря. Този документ, ще го получим, ще го пуснем на всички, защото е полезно всички да бъдат осведомени. И вече решава се на равнището на бюро и ИТР. Да, колеги ще отидат на следващия форум. Това е единственото, което моля, това е колегите да може да записват по ясен начин нещата. Ако някой иска също да добави, Джули? Thank you very much. Благодаря. Честита нова година на всички. Искам да ви благодаря за дадената възможност да участвам в годишното заседание наистина това е, е повод да се разгледат по-добре техническите аспекти и а, когато трябва да разгледаме как точно функционира интернет, това ни се струва един много задълбочен технически въпрос, само запознавачи, но всъщност а, ние Просто трябва да говорим с хората, които наистина движат интернета и да престанем да мислим само за някакви съкръщения, протоколи и така нататък, нещо, което е доста трудно за нас, но да просто да седнем на масата за, и да говорим с хората, които са вдъхновени, които обожават да се занимават с интернет и защо те го поддържат безплатен за общото човешко благо. Като че ли е, има някаква ирония, когато говорим за интернет и как функционира той и а, да го правим не онлайн, не по интернет, а в една зала, физически присъстващи на маста за преговори. А, това е свързано с доста от аспектите в моята дейност. Например, миналата година представлявах комисията в женските въпроси на едно задание в Женева и там работихме с същите тези хора по сходни въпроси. Подобен беше случай на Европейския форум за интернет. Има много аспекти, свързани с тази дейност. Искам също да кажа, че а, ние работихме великолепно заедно. А, мисля, че нека да погледна а, бележките си от заседанието тогава. Бяхме една делегация а, от различни комисии и от различни политически групи и работихме великолепно заедно. като се опитвахме, като, се, като изготвихме един документ, който беше публикуван, дори и още преди ние да се, сме се върнали в Европа. Така че, наистина, виждате, можем всички от различните групи да работим заедно. Е, и това показва колко какъв добър модел е Европейския парламент за работа в името на нашите граждани. На лично ниво бих казала, че а, не бива да се спираме само до а, формалната част на нашата дейност. Има и много други заседания, където изведнъж установяваме, че всъщност някой а, върши невероятна работа в а, нещо, което ползвате ежедневно. Например, образователните програми в Африка, а, как те работят. И основното е а, устойчивото развитие. Всичко, което се прави, е в рамките на това устойчиво развитие. И имаме огромни примери за най-добри практики в различни области на нашата дейност. Присъствах на ателиета и семинари а, с хора, които работят а, в неформалното образование а, в държави, където образованието е много трудно достъпно. А, не така както при нас, а също присъствах и на семинари относно е, борбата срещу насилието срещу жените или пък такова насилие онлайн. както там участваха и хора, които работят за един по-сигурен, безопасен интернет. Опитахме се също да представим най-добрите практики на, до които сме, които сме обменили тук в нашата комисия. И нещо, което наистина а, ме впечатли, е, че е, има много хора от гражданското общество, много млади хора най-вече. И а, ние не ходихме в столицата. Понякога това е доста трудно в този случай за организиране, но когато се срещнахме с бразилските власти, това не беше в голям град. Винаги се опитваме да поставим акцента върху тези външни райони. Форумът отпуснал 70 стипендии, ако не се лъжа, така че тези хора да имат достъп до парламентаристи, до хората, които взимат решения, до хората на ключови позиции и които решават за управлението на интернет – защото това са стипендии за хора от гражданското общество и се надявам, че тези хора ще ги видим отново в подобни типове форуми. Просто трябва да продължим да наблюдаваме а, и да помагаме на тези хора, за да стигат те, да могат да дойдат на важните събития, защото те не винаги имат тази възможност, особено, особено когато не живеят в а, големите градове. Така че благодаря за възможността, а, която ми дадохте да бъда там и да се свържа с останата част от хората в тази област. Благодаря както на Сабина, така на Жули, за важната роля, която изиграха в този случай, в отношенията, които изградихме, темите, които разгледахме. Така че е, съвсем нормално те да участват и да се свържат с колегите, е, с комисията, с Европейския форум, който е, и се Смятам, че това е възможно също. Разбира се, ако може до следващата дискусия между нас да има една оценка, известна възможност да всеки да се изкаже, да изкаже своето виждане по въпроса. Струва ми се, че е много важно да продължим тази, това наше присъствие заедно с делегацията от комисията и терминавам към точка 6. Става дума за баланса на 2014 година и освобождаването от отговорност. Има проект за становище. И, както знаете, бяхме решили всяка година ще имаме един докладчик за финансовата година, който да подготви становището по баланса и освобождаването от отговорност. Предишния път беше колегата Льокегард от Алде и решихме да дадем на колегата Том тази роля. Така че становището, тя изготви становище, благодарим за чудесната работа. И вярвам, че си спомняте, че крайният срок за измененията беше определен за 19 януари. Давам думата на Том веднага. Така че имате думата. Uh, uh, Благодаря. Извинявам се, наистина нямаме, няма много време. Имаме гласуване в Комисията по заедостта с 17 минути, така че трябва да побързам. Сметната палата 2014, този доклад всъщност да е основата за процедурата по освобождаване от отговорност. Ключови елементи са там, обявени, все още е твърде рано да правим някакви заключения и е, мисля, че просто можем да видим на къде вървят нещата. Е, що се отнася до мене, темата е абсолютно нова и а, просто исках да чуя повече от специализираните агенции по тяхната дейност. Смятам, че всички имат възможност да изчетат а, предложенията в този доклад. Няма смисъл да се повтаряме. И искам да призова Комисията по бюджетен контрол да приеме следното предложение в проекта си за резолюция. Първо, първата година Еразъм Плюс вече е постигнала своята цел за повече обвинение на политиките за младеща. Второ, да се предвиди времето и работата на Еразъм Плюс, когато програмата влезе в една стабилна фаза. Също да се разгледат моделите на работа с тези големи суми, които ще бъдат опускани на еднократни е, вноски и процедурите наистина са много сложни. Също изразява се тревога за това, че европейските училища не са се справили с проблема, който беше подчертан от Сметната палата и ще трябва да се повторят препоръките за европейските училища да има ротационна програма за някои деликатни постове и да има по-стабилен финансов менеджмент. Също Сметната палата каза, че прилагането на практика на ротационната система и процедурите за набиране на персонал трябва да бъдат подобрени, за да се осигури прозрачност при набора на персонал. Също отбелязва се, че а, бъдещият междинен преглед за период 2016 2015 многогодишно ще се спре най-вече на многогодишната финансова рамка. Много кратко, но ясно а, мисля, че докладчите в Сянка много добре разбраха. Знаеме, че има думи, които трябва да бъдат много точни, но може би е, се позовават и на други важни, двете други важни програми за творческата Европа и, и е, Европа на, на гражданите. Сега давам думата на колегата Ферари и колегата Канебер. I have to excuse. Нека да извиня колегата, която не може да бъде тук днес. Е НП съвсем накратко ще направи забележките си. Няма да влизам в дълги дискусии относно това, което вие казахте а именно, че ще кажа, че НП е на становище, че ресурсите за обучение е, по бюджета са похарчени както трябва. И е, Еразъм Плюс представлява важна цел и се радваме, че за първи път от прилагането на практика програмата постига своите цели. Е, но нека да не забравяме, че за бъдещето развитие европейският бюджет все още е накърнен от закъснените плащания за 2014. И на този етап имаме голям проблем с бюджета, с освобождаване на отговорност на бюджета за 2014. Нека да добавя нещо от мен самата, което е също много важно, а именно, че трябва да следим как се прилага програмата Erasm+. Знаем, че и социалистите, демократите и НП правят изслушване по тази програма и по подпрограмите. Определено има много сложности, проблеми с прилагането на програмата и това как бива администрирана тази програма. И е, смятам, че трябва всичко да бъде много ясно, официално е, представено и трябва да видим и какъв е смисъл на програмата, на къде върви и какво се случва на практика сега след първата година и сега в междинния преглед трябва да го включим това в прегледа, защото има много други малки проекти, малки групи, които да могат да получат подкрепа от Европейския съюз, а не само големите пилотни проекти които бяха подкрепени през изминалите години. Мисля, че това е много важно. За тази цел нещата трябва да са ясни, простички, за да могат всички да се възползват от помощите, които им се отпускат защото това, което видяхме през годината до тук е не само това, което беше решено в Комисията по култура, а мисля, че трябва наистина да следим това, което става. Благодаря. Петър. Herzlichen Dank auch an die Kollegin Благодаря. Благодаря а, на госпожа Тун за изготвянето на този доклад. Давам си сметка, че е, е много важно да се следи как са харчени средствата и че отговорът на този въпрос а, е, е най-вече в това, къде са стигнали парите за тази програма. Дали а, всичко е било използвано така, както са били предвидени тези средства по целите. Може би не трябва да бъдем чак толкова а, позитивни. А, мисля, че когато говорим за прилагането на практика на тази програма, има какво да се желая още. Комисията по културата винаги е, изпол... Е, винаги е формулирала големи очаквания, големи искания към тази програма и към прилагането и на практика. Наистина тя трябва да е по-лесна, по-опростена. Било то в малките или в големите инициативи, да се позволява по-лесно достъпа до тези финансови ресурси. Ние не искаме да поправяме само дребни неща. Ние искаме да се поправи до някъде, да се коригира смисъл на първи параграф. А, да, добре да имаме такава система, която сега се функционира с конкретни суми, които се отпускат, фиксирани суми, но когато, например, има пътувания, а, отпускаме една сума, но това е, е доста несправедливо, защото е, едно е, един е разход на хората, които идват е, примерно от един крайен регион и други, които идват от града, който е добър, с, с, добре свързан. Или пък е, тези, които идват от Финландия или пък от някой малък остров, трябва да видим дали тези фиксирани суми, които се отпускат примерно за пътуване, а, са най-добрия вариант. Може би там трябва да несем корекции, за да избегнем а, изключването на някои групи и а, да си ограничим по този начин участието в някои важни а, проекти, които могат да се окажат невъзможни за осъществяване. И също а, относно европейските училища, това е тема, която много, много сме обсъждали тук в тази комисия. Знаем, от много докладите на Сметната палата, че нещата не са блестящи там. Но тези няколко години като че ли има напредък. И смятам, че това също трябва да бъде отбелязано. Може би бихме могли да а, формулираме нещата по един по-положителен начин, но въпреки всичко да а, кажем какво трябва да се направи и там. Положителните мерки, предприяти от европейските училища през едната година, наистина, са, а, наистина трябва да бъдат отбелязани. Но напомням също, че разчитаме и на друг напредък. Преди всичко исках да ви благодаря да благодаря на докладчицата за качеството на проекта за становище, което беше представено на нашата комисия. И разбира се, това е един много добър, добро становище и смятам, че до е доста каратичък, но независимо от това подчертава основните неща, които характеризираха и финансовата година 2014 година, що се отнася до материите от компетенция на нашата комисия. Ще си позволя да припомня на всички, че процедурата за освобождаването от длъжност не е рутинен етап, защото съобразно договора парламентът дава освобождаване от отговорност на комисията не само за правилността на, конти, на, на, на, на сметките, но се извършва след се прави един анализ на одита, който се извършва от Сметната палата и се гледа дали са постигнати политическите цели на годината. Така че хубаво нещо е, че е синтетичен доклад, но както подчертава докладчицата, има някои проблеми, счетоводи проблеми за актуализиране на програмите от е, Комисията култура, Еразмус плюс, е, Творческа Европа и Европа на гражданите. На хоризонтално равнище операциите се извършват е, както се изискват финансовите регламенти, които са в сила както предишните години, има някои проблеми по отношение на политиката и на разходите, разпределението между държавите членки и Европейската комисия, транспорта, териториалната кохезия и така нататък. Това са все въпроси, които разбира се не ни касаят пряко, но все пак са подчертани. Трябва също да се осигури повече е, координация по въпросите, които са общи. Ако навлезем по по-специфичните въпроси, има някои точки, които ще си запазя правото да предложа някои е, изменения. Също има някоя критика по отношение на Резон Плюс. Но това е от 2014 година, първата година на актуализиране на нашата програма. При всички положения трябва да се разгледат някои по-важни проблеми, например сектора свързан с младостта и други въпроси пак свързани с младеща. Там имаше някои проблеми с изпълнението на финансовата програма. Така. Що се отнася до децентрализирането на фондовете чрез националните агенции, това е, представлява някои проблеми междинното ревизия, когато ще говорим за доклада за въвеждането на Еразъм Плюс, тези въпроси относно субсидиите трябва да бъдат решавани съвсем подробно. Децентрализирането чрез националните агенции те са добре дошли, разбира се, защото отговарят по-добре на националните е, изисквания за проектите мобилност, например, но се превръщат в е, е, пречка за развитието на европейско равнище на Еразъм Плюс. Също така има иноваторски проекти, които трябва да придобият транснационални измерения. Но може също да подчертаем някои трудности, както например в Белгия, в Белгия където се регистрирани по-голямата част от транснационалните асоциации, които е, получават е, финансиране само от една държава членка. По всяка вероятност ще е, трябва да се търси някакво друго решение. Трябва да подчертая също и трудностите, например в Гърция, с приложението на Еразъм Плюс, е, не само в сектора на младеща. Има някои други процедурни въпроси с национално финансиране, смесено финансиране, постави проблеми с фондовете. Необходимо е а, е, примерно в Гърция за консолидиране на финансовите възможности трябва да се разгледат инвеститорите, инвестициите в областта на младеща и бъдещето на е, гражданите. Това е първата година за актуализиране на фондовете и се надявам, че това е някакво изключително събитие и няма да се повтаря. Също така, това, което подчертава докладчицата, има някои е, въпроси, които бяха свързани с училището, учебния процес има и препоръки от страна на, Сметната палата, които, за съжаление, много така, частично бяха взети под внимание и се прилагат много бавно. Лично, освен на това, което беше подчертано, смятам, че е добре да се отпратят някои препоръки как да се решават откритите проблеми. Например, по-добрите най-добрите практики от страна на Европейската комисия Имаше едно предложение, което ще представя чрез моето предложение за изменение. Що се отнася до многогодишното финансиране, е, както беше подчертано от е, докладчиците и остават някои въпроси, които трябва да бъдат разгледани по-подробно. Например, въпроса е, връзката между Председателката прикани да се бъде малко по, по-бавно. финансовия 7 е, годишния план и политическата стратегия за Лисабон и Европа 2020 и възниква един въпрос. Това е един въпрос, който е много важен. И въпросът с закъснените плащания. Знаем какви са отговорностите, откъде проистичат. Но съществува един проблема с механизъм за е, собствени ресурси. Е, бяха направени предложения на друго равнище на Марио Монти, но искам да припомня още веднъж, че закъсняванията в е, изчистването на плащанията не са само економически риск, но също така и риск за репутацията. Това е социален риск. И вярвам, че от тази гледна точка трябва да се благодари за работата, която са извършени от колегите по баланса през последните години, но те трябва да работят много по-сериозно, за да се приборят с някои институционни а, а, резист, резистенции. Виктор Кадейра говори за един нов подход в управлението на разходите и инвестициите за по-добре да бъдат по-добре използвани ресурсите по отношение на дългосрочните приоритети. Въпросът е в крайна сметка политически избор. Благодаря. И така, колегата Трупел. Yes, thank you to... Благодаря на Яна за доклада. Ще бъда много кратка. Струва ми се, че е, важно да се спреме на броя и процента на грешките. Те продължават да бъдат прекалено високи и колегите говорят за последиците. Целият метод става все по-сложен. Непрекъснато се призовава Европейската комисия да упрости формулярите и аз от личен знам и училищата казват, че е много трудно да се е, поискат е, средства, така че наистина и в този доклад трябва да подчертаеме, че има много възможности още за подобряване на нещата. комисията иска ли да вземе думата, макар и накратко? Добър ден. Първо, нека да ви поздравя с настъпащата нова година. Бих искал да спомена, че в доклада на Сметната палата Erasmus Plus и дейностите на комисията на всичко това, което ви касае, е в глава 5. Там обаче няма никакъв никакво упование. Това означава, че на практика няма проблеми. Смет, сметна, сметната палата се е върнала към а, преводи, трансфери и транзакции от 2012-2013 година, а не върху последната година. И още нещо, което искам да спомена. Сметната палата в тази е, глава споменава процента грешки за цялостната дейност, включително и научната дейност, т.е. нямаме е, процента за Erasmus+. А в нашия собствен одит, който, който също е бил прегледан от Светната палата, става ясно, че е, процента грешки е под 2, т.е. това означава добро управление на средствата за тази програма. Колкото до упростяването, наистина ще се опитаме да последваме препоръките на Сметната палата за управление на програмата. Е, знаете, че от тук нататък е, транспортните разходи ще бъдат възвърнати е, като глобална сума. И още нещо, всички е, грешки, които бяха отбелязани в 20-те е, е, транзакции, ще доведат е, до е, възвръщане на съответните средства. Колкото до плащ, плащанията и не е, неизплатените фактури, които трябва да е, по които трябва да, плат, които трябва да платиме за 2016 година, за Erasmus е, Плюс ще можем да наваксаме закъснението, за да можем да изчистиме плащанията за 2016 година и от 2017 година да почнем на чисто. И за а, по последната ви точка, в първата година на а, приложението и осъществяването на тази програма имаше известни проблеми, но както казах, 2016 година нещата ще, ще почнат на, на чисто, на ново, ще има разгръщане на програмата през следващите, смес, следващите месеци. Не разполагаме с увеличаване на бюджет за 2016 така както го искаме, но се надяваме, че за 2017 ще разполагаме с необходимите средства, които ще ни позволят да задоволиме нуждите на висотата на изискванията. Най-напред Искам да благодаря на комисията, но смятам, че е много важно в това освобождаване от отговорността да се разгледат всичките програми на комисията, както казах първо, Творческа Европа, Европа за гражданите, но също и други. Така че а, трябва да се разгледат всичките програми. Второ, по един от въпросите, които а, вярно е, че през 7-те години Включихме е, разъм и ресурсите, но е, за сега още ресурсите са много слаби. Така че остава доста много молби, които не са решени. Но нещо, което ще бъде е, важно при ввеждането на доклада да се разбере на базата на 2014 година, 2015 година, дали има закъснение в програмите, дали сме в състояние да разберем по някои линии на програмата дали имало концентриране а, по всичко това трябва да преразгледам разпределението на ресурсите. И последното нещо, знаем, че за съжаление Европата на гражданите вече е доста ощетена финансово Опитахме се да позакърпим нещата, но мисля, че е важно да се разбере в програмата как действително са съотношенията между търсенето и осигуряването и отговора, да се разбере от баланса, е, откъде проистичат е, това неудовлетворение за програмите. Е Благодаря, колеги. Наистина трябва да бягам. Благодаря ви за коментарите. Аз имам само с един проблем. Проблема е в пространството, в ограни, ограниченото пространство, само половин страница. Разбираме нещата по един и същи начин. Е, Творческа Европа и Европа за гражданите са много важни програми и трябва да направим всичко, защото е, парите на данекоплатеца да бъдат разходвани по най-ефективния е, начин в случай. Но имам чувство, че колегите в другата комисия ще ме убият. Благодаря ви. Разбираме много добре нещата и съвпадат просто с съвещанията и за това трябва да ни напуснете. Искам да, да припомня, че крайният срок е 19 е, януари 2016 година. Сега да преминем към точка 8. Прескочихме точка 7. Относно University Quality Indicators, вие си спомняте, че бяхме поискали да се извърши едно проучване, сравнително проучване, което да представи, да на сложния въпрос, за който говорят много държави членки през последното време. Това са показателите за качеството на университетите и проучването е много интересно, защото знаем, че представя една добра панорама за това, което са различните подходи към качеството по отношение на университетското обучение. Не само, че има различни системи, които са описани в този интересен доклад, и оценката на качеството. Това е друг е, вид подход. Но смятам, че все пак трябва да има някакво съчетаване на тези два подхода, за да може да се сравним дори с международните показатели. Така че смятам, че Европа трябва да има амбицията да включи в областта на международните показатели, класиране, което е много по-важно, отколкото търговските въпроси, разбира се, начина да се привличат студентите, да се комбинират тези два аспекта – и е, да се държи сметка за някои оценки, които в Европа се считат твърде ниско, например за някои дисциплини спрямо от други. Е, различен е подход, различни са показателите. Благодаря, че беше представен този важен доклад. Госпожа Мария Керо от European Association for Quality Education се съсредоточава относно гарантирането на качества оценката на качеството и госпожа Куидилям от Академика Corporation Association, която говори за класирането на тези университети. Така че тези, две системи могат да бъдат съчетани. Така че, може би за четвърт час или 20 минути ще бъде представено всичко това и ще се отговори на отговорите на въпросите. Така че мисля, че за нас това е много важен въпрос. Кой ще говори пръв? Благодаря. Доктор, доктор Куинилам. Благодаря за поканата. Благодаря, че ни поканихте тук с Мария да представим нашето проучване е, за качеството на университет като образование и показателите. В следващия половин час приблизително ще се опитаме да ви представим тази презентация. Виждате е, как ще бъде структурирана тази презентация. Общо запознаване, цели на проучването, структура и методология, резултати относно гаранциите за качество и също подреждането, сравнение между двата типа резултати и една препоръки по тези два инструмента. Нека да започна с а, а, малко предистория. Бяхме подканени от Европейската комисия да изготвим това проучване през ноември миналата година. А, и ние направихме това проучване по показателите за а, качество, както и за а, позициониране. Резул... Причините за да ни поиска това проучване е, че се беше установено, че в европейските политики, например стратегията Европа 2020 или пък инициативата за младеща в движение, както и други, Та в тези основни документи се забелязва все по-често споменаване а, на нуждата за подобряване на качеството и резултатите от висшето образование в Европа. И също се води дебат или няколко дебата относно това, което е а, качество в образованието и особено в висшите университети, най-вече относно това как те се позиционират в таблицата на най-добрите в света. И така, целите ни бяха да разгледаме последните постижения в позиционирането на европейските университети в това отношение. Също опитахме се да съпоставим методите и показателите в тези два инструмента и също да разгледаме някои документирани въздействия. Не просто да застанем тук и да кажем ето такова е въздействието, а просто документирани такива а, а, проучвания, например, а, от различни асоциации на европейските университети и други. И а, направихме възоснова на това няколко препоръки по тези два инструмента. Проучването доведе до публикуване ето, това е документа. Намерихме го тук в... Видяхме го тук в коридора също. А, стотина страници, а, където са публикувани данните от това проучване, както и данните, които сме използвали. При него има много данни за осигуряването на качеството, за класациите, 10 типа класации, които ние разгледахме. Има също така и ни приложения с данни, свързани с това проучване. Това проучване се структурира в три основни части, четири дори мога да кажа. Първите две са първите две глави са за осигуряването на качество и класациите. Много често се бърка, че това са две еднакви понятия, но всъщност са две абсолютно различни неща. Това са два различни инструмента, така че предпочитаме да ги разглеждаме отделно и да видим резултатите отделно. И после в проучването се опитахме да направим един съпоставителен анализ на двата подхода, да видим доколко те са, доколко те са сходни, доколко са различни, какви са връзките между двата подхода. И накрая на този доклад има препоръки, които сме направили. Относно методологията, тъй като някакъв проблем ли има? Тъй като а, нямахме кой знае колко в, а, време, имаме а, така нареченото проучване на бюро. Тоест теоретическо. А, а, направили сме съпоставителни оценки и сме събирали данни от а, 10 различни класации, 10, 10 различни класирания и също а, всички национални класации и а, ум, схеми за качество. 8 са били избраните от нас схеми е, за гаранция, осигуряване на качеството на национално ниво. Вие ще ги видите и в приложенията и също е, проведохме допълнително е, разглеждане на три неевропейски схеми за осигуряване на качество Япония, Съединените щати и Бразилия. И събирахме различни данни от различни веб сайтове и също се консултирахме с експерти, с специалисти, защото установихме, че няма кой знае каква съществуваща литература по осигуряването на качество и за това се обърнахме към експерти за по-задълбочено познание на тази система. И накрая това е проучване за качеството. Искахме а, самото проучване да бъде качествено. И за това а, участваха двама експерта, а, които един от които е по осигуряването на качеството, а другия е по световните класации и които участваха в препоръките и в резултатите на това проучване. И сега последните заключения. Мария, аз ще ви кажа малко повече по осигуряването на качеството и резултатите ни в тази област. Това, което видяхме е, че има особен европейски контекст Когато говорим за Европа и този е, контекст, 48 е, е, различни системи, агенции на европейско ниво. Има огромно разнообразие на действащи лица в контекста на осигуряване на качеството. Някои се съсредоточават върху програми, други върху институции, други акредитации, системи за акредитации, други върху оценки, одити, така че има хиляди подходи. Въпреки разликите обаче, има европейска рамка за осигуряване на качеството. То е част от процеса на Болония от 99-та година насам и този процес процес се развива паралелно с Болонския процес. През 2005 година министрите на висшето образование в Европа одобриха европейски стандарти, насоки за такива стандарти. те са всъщност основата на качеството на европейско ниво. Тоест, те синхронизираха системата като все още съществуват големи разлики. От 2008 година насам съществува а, европейско регистриране, т.е. на агенциите. А, всички тези агенции за осигуряване на качеството работят по европейски стандарти и се регистрират по такива. А, сега има 42 такива агенции в 21 а, европейски държави и 19 от а, тези държави са държави от Европейския съюз. А, 28 държави, 48 различни да, системи на висше образование в Европа, така че наистина имаме една рамка с тези агенции. Ако разгледаме системите, ще видим две основни цели, а, а именно отчетност, т.е. може да се каже да, вярвате, можете да вярвате на дадено образование и също подсилване на резултатите. Дори там, където се говори за традиционно акредитиране, т.е. методи на проверка, винаги има този елемент на подсилване на качеството. Има най-различни резултати от оценките в различните държави. Някои получават разрешението да оперират, други е, са свързани с финансирането на висшето образование, други с признаването на степените в университетите, други просто искат препоръки за подобрение без никакви правни задължения. Ние първо намерихме а, сложна и трудна тази дихотомия на стандартите, но в крайна сметка имаме един списък с минимални стандарти и опити да се а, надскочат тези стандарти. А, но ако, с, а, ако остане само с минимума, до никъде няма да стигнем. Винаги трябва да насърчаваме към повече и да се стараем да се предизвикат положителни промени в тези институции. Има също така и един едно от граждан на профила, агенциите, които искат да отговарят на критериите, те могат да добавят такива, за да бъдат класирани. А има а, специфична черта на агенцията, например международно международен пространство или пък по-конкретни резултати, т.е. Опитваме се хем да запазим европейския контекст, хем да има някакво унифициране. Има и много национални бариери за подобряване на общите критерии за качество в това отношение – все още нямаме реалност за такива общи признавания на осигуряването на качеството заради различни проблеми с процедурите. Има сравнително малко а, научни дейности а, в тази насока, може би защото наистина е много трудно да се установи връзката между действията за осигуряване на качество и а, качеството на образованието и на комуникацията в самата класна стая между учениците и преподавателите. А, първо обаче трябва да се дадем въпроса какво е качество и кои са основните показатели за качество. А, ние се опитвахме не да говорим тук за последици, в, в смисъл последици на въздействието, а резултати. Смятаме, че трябва да има промени на институционално ниво. Трябва да има собствено и независимо управление на тези институции, точно за да гарантират качеството. И когато говорим за качество, качеството се е превърнало в част от структурата на а, органичната рамка на една институция. И разбира се, положителният резултат е, че сме постигнали в Европа едно ниво, където а, повечето държави могат да кажат, че висшето образование отговаря на минималните стандарти. Това е добре за защита на а, учениците, на студентите и а, също това е добре и от международна гледна точка, когато а, когато знаете, че има много други а, частни а, конкуренти. Има и неотрицателни последици. Едно много типично а именно, че имаме твърде много бюрокрация, твърде стрикно а, и, например, да, се, не, да не се позволяват между дисциплинарни програми, сътрудничество с бизнеса, с индустрията и други такива смесени програми. Има, разбира се, и други предизвикателства. А, може би ще и има един друг по-смекчен подход, например, а, от акредитация и одит към а, повече власт на институциите, защото те отговарят за това и а, просто отвън да има гаранции. Все повече е а, значимостта на прозрачността, на докладите, които се публикуват и виждаме, че тези агенции стават все по-международни това е много важно, защото ако наистина искате да изградите доверие в международно ниво, тези агенции трябва да споделят опит помежду си. И сега Камни ще поговори за позиционирането. Колкото до класациите. Тук сме включили 10 класации, 6 от които глобални. Тъй като така най-лесно можем да сравним качеството на вузове в интернационален план. През последно време глобалните класации станаха много важни и ключови. Първо, през 2003 година Шанхайския университет включи в своите документи тази класация. До този момент до този момент не можеше да се направи а, глобално сравнение. През последните 10 години обаче нещата доста се промениха и някои от причините са а, глобализацията. В момента вузовете се опитват да привлечат най-талантливите, било то а, от към това, академичния състав а, или студенти. Също така не трябва да забравяме, че чрез интернет с използването на цифровите медии все по-лесно и по-лесно могат да бъдат публикувани резултатите от глобалните класации а, това става също така в посредством и социалните мрежи и за това наистина глобални класации са, глобалните класации са все по-многобройни в света. За това и ние се спряхме на този аспект в нашето изследване. Основните резултати бяха следните. Много от показателите повдигах критики. Институционната рамка на класациите се не е много ясно. Всъщност въпроса, който можем да си зададем е кой седи за тези глобални класации, кой. А, и в нашето изследване ние сравнихме от една страна и тези, които извършват тези класации и източника на, на данни. И ги сравнихме с U Rank От 6 те глобални класации, които ние сравнихме, стана ясно, че пред, дан, данните се получават от е, е, едно, е, от една и съща база данни Thomas Rating Database. Трябва да направим един критичен анализ на този факт, тъй като всъщност това определя кои университети могат да бъдат сравнени по между си. И това съответно има а, пряко влияние върху самата класация. И второ, по принцип глобалните класации се основават на, на бизнес модел – от и то бизнес модел, който има търговско изражение. И който се основава на отзивите на медиите и по-специално на англоязичните медии Разбира се, и студентите, и родителите им, и е, фирмите могат е, да консултират е, тези класации безплатно, но също но на сайтовете има място и за реклама. които и рекламните пространства на веб страниците се продават на съответните е, вузове за задълбочаване на профила или е, за други цели. И включително за рекламиране на е, консултантски услуги, които се предоставят от съответния ВУЗ. Тоест, включват се и търговски дейности и мисля, че този аспект на нещата заслужава допълнително нашето внимание. как, както казах, от 10 на година вече съществуват глобалните класации, макар и те да бъдат, да са много критикувани, много вестници, изписания. А, и а, различни а, предприятия, фирми извършват и предоставят свои собствени класации. И за това бе създадена така, наред, така наречената обсерватория на ам, класациите, която извършва одити на съответните класации. Това също би заслужава допълнително внимание. Глобалните класации са, както казахме, много видими и много ам, и присъстващи в най-различни медии. Можем да ги противопоставяме на у мултиранг, който в случая е едно изключение което ще се основ... модела ще се основава на един много сложен начин на събиране на данни и на сложни методологии. Това са основните резултати, на които исках да се спра относно класациите, колкото до влиянието на тези класации, трябва да разгледаме желаното и нежелано влияние. При е, шанхайската класация целта по, по, поначало беше да се предоставя експертиза на е, китайското правителство в областта на висшето образование. Но в последствие обаче тази класация се превърна в едно канализиране на така наречените виш, вишучебни заведения с отлични резултати. Сега някои правителства Е, могат е, също така да, да вземат решение относно някои свои е, вузове или учебни заведения на, основ, на основа на тези класации и това може да бъде изтълкувано като нежелано или не предвидено влияние на класациите. От гледна точка на, на, на, студент, на студентите е, клас, класацията може да ги, тези класации могат да ги накарат да предпочитат едно или друго е, висше учебно заведение. От гледна точка на висшите учебни заведения това може да има влияние върху е, техните учебни планове, начина на набиране, на приемане, както и на различните аспекти и целева група, която ще бъде прията. Така че това са положителните и отрицателните аспекти на влиянието на класациите върху учебните заведения. Университетите смятат, че класациите са добър начин да направят своята реклама и е, тези, които които са на, в най-предни позиции, най-вероятно използват а, е, тези данни, за да а, е, си направят, а, да правят вече собствената си реклама. Има и също някои така целен, целен, целенасочени последици, които са а, предвидени, желани от а, извършващите класацията. но също така за някои от последиците е трудно да определиме точно причинно целевата взаимовръзка. Някои последици не са абсолютно е, ясни. Те много зависят от е, начина по който се тълкуват. Е, някои от изследванията са пряко насочени към последиците от класациите върху публикациите и цялостната политика на публикации. Сега е, на практика имаме много малко време. Сега, ако, ако, ако направиме, ако сравниме приликите и разликите между двете методологии, можем да направим следното качественото осигуряване е насочено към преподаването и освояването, докато класациите са насочени към отличните резултати. Така че не трябва да, да забравяме, че тези, две, тези, тези, две, тези два метода са взаимодопълняеми и трябва да, да, да, да могат да бъдат разглеждани заедно. Качественото осигуряване има за, има за цел да осигури качеството и това, са, това е ясно изразено, докато класациите имат някои цели, които не са точно определени и някои от тях са и нежелателни. Класацията не води до сътрудничество между институциите и няма за цел да се утвърди и увеличи каче, каче, каче, качеството докато това е целта на системите за осигуряване на качество. От друга страна, системите за осигуряване на качество са много по-трудно достъпни, много по-трудно разбираеми и е, за хора, които са извън системите. Но като цяло вузовете са сложни структури и за това трябва с, с, също така да обърнем специално внимание на цената на цифровата информация и на нейното тълкуване от страна на такива комплексни структури, структури каквито са вузовете. Все повече и повече в осигуряването на качеството се включва и понятието отлични резултати – защото вече не можем да се задоволяваме само с минималните стандарти. И разбира се, е, качественото осигуряване може да вземе много от е, класификациите, които имат е, за цел да, да, да направят едно градиране на институциите, които искат да бъдат винаги на най-високото стъпало. Об, об, об, и някои препоръки препоръки в областта на осигуряването на качество. Трябва да има все по-широко европейско измерение на това понятие. Качественото осигуряване има за цел да спомогне за създаването и развитието на една култура на качеството сред вузовете, трябва да се приспособява все повече и повече към нуждите. става дума за онлайн образованието и да, да бъде в крак с новите изисквания. И тези, които все още, все още не са достигнали и все още разработват модели, моделите си, трябва да да направят една преценка на кои са плюсовете е, в техния модел, връзките с научните среди, с изследването и така нататък. Би било добре, ако тези агенциите за качествено осигуряване имат наистина един общо европейски характер, за да може всеки вуз да си избере агенцията, с която да работи. Но все още не сме сигурни какъв, какви ще бъдат последиците и какви ще бъдат развитията за бъдеще. Необходимо е също, също така да се, да се направят и по-задълбочени изследвания на последиците от а, а, качественото осигуряване за отделните вузове. И сега препоръките за а, класациите и мултиранг. Въпреки, че много изследвания са били направени, все още не разполагаме с достатъчно данни. Не сме не, не сме, нямаме достатъчно сигурни данни относно а, тези на които се основават класациите. Някои от класациите, макар и да твърд да се представят за информационни инструменти, не дават достатъчно подробни указания относно данните, на които се основават. Важно е да се създаде един механизъм за осигуряване на качество на класациите, който да бъде независим. А не, това може да стане по, в рамките на ЕКАР, което е, е в Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството на която може да се опре и Европейския съюз а, а, оформянето на мултиранг. Мултиранг е, е сложна структура, която ще се отнася само до вузовете. Много от глобалните класации използват много малък брой е, показатели между 6 8 или най-много 13, докато е, мултиранг използва 31 показатели, е, като насочва своето внимание към мисията на всеки отделен университет. Някои от данните са много трудни за набиране, за сравнение и за това смятаме, че мултиранг трябва малко да ограничи своите амбиции, ако иска наистина да може да се развие, защото е необходимо да се намали е, използвания брой показатели и е, техният е, спектър. Е, същевременно мултиранг намира, е, набира своите данни от самите вузове и това е допълнително бреме както за мултиранг, така и за самите вузове. Така че за да за да може мултиранг да се развива, трябва да се изработи един устойчив бизнес модел за неговото развитие. И както вече казахме, дори някои клас, класации да почиват на някои по-съмнителни методи на събиране на, на набиране на данни. Вузовете се уповават а, на тях, така, така че ако искаме мултиранг да а, наистина да изиграе своята роля и да достигне целите, за които е създадена, трябва да бъде много по-видима и много по-достъпна и разбираема за вузовете. Благодаря. Е, Благодаря. Мисля, че е едно много важно изследване, защото включва нашите, нашето проучване по някои въпроси също и различни системи за висше образование в Европа в сравнение с други страни. Но има два аспекта, които са много важни и мисля, че този ваш подход, благодаря за това, този подход да се сравнят различни системи за оценка, едните на Quality Assurance, по другото по ренкинг, и за да се види как европейската система в международен мащаб как функционира. И вие давате е, говорите за някаква единствена агенция, независима агенция, която да може да поеме тази роля. Въпрос е прозрачността на тези елементи, които бяха разгледани, но също така, което много ми хареса, също и позоваването на разнообразието, до които водат различни ситуации, и оттам може вече да се открие някакъв минимален стандарт за качество, като едно положително сравнение, съревнование между различните университети. Важно е, важно е също така и о влиянието на този система за оценка, рейнкинг, говори се за меди, старовски аспекти и така нататък. Много интересна е и темата, идеята да се поставят съвместно а, да се... Важно е, че този международен ренкинг се е много повече базиран по на интересите, свързани с научната и изследователската дейност в нея и индустрията. А, и упростяването тук е основния въпрос. Мисля, че дадохте, направихте много, много сериозно един много сериозен принос към, принос към тази дейност. Благодаря ви още веднъж и давам думата на тези, които вече поискаха. Колегата Звер, имате думата. Хваля за беседа. Хваля туди. Благодаря за дадената дума. Благодаря. Благодаря за великолепната презентация много полезно проучване, не само, като, не само за депутатите тук, но и въобще за всички представители на европейските институции. Ние винаги сме се опитвали да избегнем тази, тези класации в университетите. Миналото определено имахме доста грешки. Единственото, което мога да кажа е, че на този етап има. Това винаги е една деликатна тема. Винаги е трудно да се намери отговор кое е училище или кой университет трябва да бъде началната позиция и кой не трябва да бъде в класацията. В Словения също сме имали така наречените елитни училища, където са приемани само великолепни най-добрите ученици и а, да се вземе диплома от а, този, от такова училище вече е една привилегия преди още влизането в университет. А, но пък понякога се установява, че тези университети, които не, са приемали други ученици без такива дипломи от елитни училища, пак се класират много добре в класациите, защото техните студенти са се са полагали огромни усилия и са работили усърдно за постигане на целите си. Така че много по-добре да имаме повече показатели, а не ограничен брой. Защото с по-голям брой показатели ще имаме една по-пълна картина. Именно за това силно подкрепям усилията на европейските институции, както и на всички тези, които се опитват да въведат един такъв общ европейски модел за качеството в европейски план и да се включат по-голям брой показатели, а не само 3, 4 или 5, защото това не е достатъчно. И относно въпроса дали тези е, показатели, включващи е, по-голям брой елементи, е, са достатъчни. Не знам как вие виждате конкурентоспособността на европейските университети спрямо азиатските или спрямо американските. Благодаря за вашите отговори. Благодаря колегата Сведров. Благодаря. И аз ще кажа сходни неща с това от колегата Звер. Наистина, този дебат е много подходящ, много навременен тук в нашата а, комисия. Това е тема, която често се разисква в национален план. Защо един такъв университет, примерно, един, този университет трябва да е по-добре класиран от друг? университета трябва да дава образование. Това е първата му функция. Второ, да провежда научно-развойна дейност и да има един креативен подход. И ще установите, че много често основното в класациите е научно-развойната дейност на университета, а не а, а, обучението. Така че трябва да има промяна в това отношение. Трябва да се подчертае, да се наблегне на добрите преподаватели. Така че вие предлагате тук да се създаде една независима институция. Не искам да критикувам системата на класации, но това е доста търговска система. И смятам, че липсва обективна оценка при случаите, когато има една институция, която и образова студентите си и едновременно с това върши и научно-развойна дейност. Имаме нужда от качество в целия обхват на университета, а не само върху научно-развойната дейност или друг сегмент. Искам да задам въпрос. В презентацията не видяхме думата самооценка. За подобряването на качеството на всеки тип обучение – трябва да има и самооценка. Вътрешна самооценка. Говорихте за външна оценка, но при критериите за качество бихте ли включили и самооценката на самата институция? А, колега Моргано. Колегата Моргано. Лучевонте, грация. Съвсем бързо, най-вече да благодаря за е, това изложение, което беше много ясно по редица аспекти. Разбира се, трябва да прочета текста, за да мога да е, все пак да съм по-наясно. Много е важно да се, е, това, което подчертахте, че как да се оценява качеството, да се вземе под внимание част от традицията на европейските университети не винаги се държи сметка за някои неща, не се прави разграничаване между университетите, където се прави научно-изследователска дейност и където се а, преподава. А, не може да има изследователска дейност, разбира се, ако няма и обучение. Разбира се, университетите са тези, които подготвят, но изследователите, в крайна сметка. И искам да ви благодаря за чудесното изложение. Благодаря. ще започна и ще оставя по-тежките въпроси на колежката за отговор. Относно за самооценката, много важен, жен въпрос. Разбира се, външните критерии не могат да съществуват без вътрешни такива. Тоест, оценката, която се съществява вътре в институцията, е взета предвид. Когато говорим за тези агенции и за институции, най-важната част на процеса на осигуряването на качеството е самооценката. Ето това е най-важното. Няма без значение какви са външните показатели. Тези показатели имат за цел само да тласнат институциите да анализират е, собствената си оценка. Относно класациите. Класациите не могат да заместят осигуряването на качество. Но затова имаме два различни показателя тези показатели, е, класациите не представят процеса на обучение. Проблемът е, че данните за качеството на обучението, колкото и да са важни, са много трудни за събиране и за анализиране. това е просто един номер, една цифра, която ще намерите някъде. как събирате тези данни? Как ги анализирате? Това е най-трудното. Именно за това е толкова сложно. И това е, така да се каже, цената на многопоказателното класиране, при институциите. Може би една от възможностите е качеството, осигуряване на качеството да позволи извличането на разни данни, които да ни позволят малко повече за качеството на обучение. Преди Искам да дам думата, преди да продължите, искам да дам думата на комисията, ако искате да добавите нещо. и после ще дам думата на вторият човек. Благодаря. Искам също да благодаря и на авторите на това проучване. Много интересно проучване, много добре е организирано и представено. Комисията също представи един доклад за осигуряването на качеството 2014. И има доста сходни елементи между вашият доклад, доклада на комисията за подсилването на качеството, за отрицателното усещане, за осигуряването на качеството като много бюрократично и ненужно. И Фактът е, че този доклад не винаги е лесен за разбиране и много трудно може да се каже, е, да се разбере какво точно се казва за институцията, за не за институцията, така че има доста сходни точки. Както знаете, комисията подкрепя мултикласирането, т.е. различен подход от това, което съществува. Сега това, което мога да кажа е, че а, вие се опитвате да представите едно класиране с, а, по-различни подходи. Това не е един простен подход, както всички останали до сега, но а, считам, че в. А, това обаче не е достатъчно, защото непрекъснато се говори най-вече за научно-развойната дейност. Докато вашият и мултиранг всъщност води до много нова информация, която трябва да се вземе предвид в дискусията. Нека да не го забравяме. Оценявам препоръките по и мултиранг, а именно, че трябва да бъде по-простичък, по-ясно структуриран, но това, което беше казано е важно. Ако твърде много се опростява, ще а, се провалим в провала на комплексността на образователния процес. Ако искаме прозрачност, имаме нужда от много пълна картина на това какво прави една институция. Така че Наистина трябва да упростим, но до някъде. Ето, примерно, знаете, в Испания има едни други директиви, които се дават от министерствата, така че а, а, там нещата са по-различни. Знам, че а, има места, където процес на събиране на данните е по-лесен от другаде. Смятам, че трябва да продължим диалога, между институциите за това как мултиранг да стане по-функционална система и да се отдалечим от тези класации, които обхващат само научно-развойната дейност, които не представляват реалността и разнообразието на това, което се случва в една образователна институция. Благодаря. Много интерес беше това изказване, защото една от препоръките, които може да извлечем от вашето изследване е това е мултикласацията, която препоръчвате. Аз също съм убедена, че не трябва да се опростяват нещата, но бъдат по-ясни, да се намерят различни начини, да се проучат начините, по които държавите членки събират и изследват различните е, тази информация. Т.е. тези методи трябва да бъдат е, и данните трябва да бъдат е, по-прозрачни, по-ясни, да се види какви са показателите, за да може да се разбере кога става дума за преподаване, кога става дума за научна изследователска дейност. Така, по отношение на класациите, в Италия, например, а и в други страни, вземаме някои постуниверситетски показатели – това е много... Студентите много внимателно гледат това. Е, виждат каква е... Какъв е показателя, свързан, например, с заетостта, с възможността да стигнат в други университети. Тоест, ефикасността от гледна точка на кариерата, а също и интернационализацията, което е много важно, много важен аспект, за който вие също споменахте. Първо, нека да разясня. Да, съгласни сме, че а, повечето показатели са по-добри за класирането. но Проблемът тук е относно устойчивостта на мултиранг и, и дали да има толкова много показатели и как ще събираме данните, особено по образователния процес, не само в Европейския съюз, но като цяло. Добре е е, че министерствата в отделните държави членки сътрудничат, но как университетите извън Европейския съюз ще е, могат да дават тези данни, които ще се използват от мултиранг. Особено когато говорим за а, класирането, винаги а, създават въпроси от типа на защо, примерно, не се имате предвид резултатите. Ами, още по-трудно става. Класацията на економист, последното, което изкараха, е да мери заплатите на дипломираните от различните университети. Ами не смятам, че това е най-добрият начин смятам, че трябва да се средоточим и върху други показатели и да помислим как точно ще го правим и да стигнем до един списък, един практически списък на показатели, които да могат да бъдат съпоставими в световен мащаб. В нашата, нашите препоръки споменаваме, че начина по който може да се улесни тежестта при събирането на данните е да имаме сътрудничество при една световна база или европейска база за данни, такива данни, например чрез ОСР, тъй като съществуват 6 такива световни данни, бази данни и ще е добре да имаме по-добро координиране, вместо да се правят много проучвания за всяка една данна. Ако ако а, тези институции обаче, всяка институция самодокладва, как ще се проверяват данните? Така че ще е добре и други международни организации да разгледат по-подробно и се занимава по-подробно с различните показатели. Нашата препоръка като цяло се базира на а, презумцията, че а, тук работим в европейски, е, в европейски план. Но така или иначе трябва да имаме да запазим този амбициозен подход. Но ако бъдем независими, наистина трябва да помислим за някакъв бизнес модел за да имаме устойчивост. Така че имаше въпрос относно това как можем да съпоставяме европейските университети и азките, примерно. Какво е конкуренцията между университети? Това е въпроса, който аз задавам. Ние установихме а, това, което искаме, че примерно с мултиранг определено а, се действа. Там виждаме вече разликите, а, които се получиха. И мултиранг представя не само един аспект, представя различни а, класации, различни позиционирания. Така че потребителите могат да се възползват от повече от подобни е, класации. В Мултиранс имаме 800 университета. Традиционните класации обикновено са с 400 университета. Но идеята е не просто да имаме включен на повече университети – а как... основното е, че след стотната позиция в класирането е, че има минимални разлики в показателите. Така че кое е по-добро, кое е по-лошо, не смятам, че тези класации са най-добрият инструмент за измерване на качеството. Просто това е един вид видимост, маркетинг на университетите. Нека това да стане ясно, когато ние се опитваме да представим обективен подход, когато говорим за обективен такъв. Просто трябва да разгледате процентите на показателите и веднага ще разберете, че всички тези световни класации, вярно, те помагат на студентите да направят своя избор, но всъщност а, това е просто вид удобство. Thank you so much. Molto interessante, credo che questa дискусионе е нон-конфликт. Много интересно. Смята, че нашата дискусия няма да спре тук. Спомня си предишния, при предишния мандат Комисията култура с комисаря Василиус се говореше да се определят да се измисли някакво европейско класиране. Имаше такава амбиция и до известна степен се има успех в това отношение, за да се държи сметка за тази сложност на нещата. Мисля, че вече има добър резултат в този подход. Разбира се, има нужда да се работи още повече в това отношение, за да може студентите да имат някакви, някаква възможност да се ориентират и да различават едно от друго. И разбира се, все пак това класиране да бъде много бюрократно, бюрократично. Аз, ще, аз съм много благодарна за и на вас, и експертите, които с които се консултирахте. Благодаря още веднъж за вашето присъствие тук, за това ясно изложение и сигурно ще имаме възможност пак да се срещнем. Благодаря също и на комисията за изказванията, за това, което каза. И така, сега искам да кажа, че приключихме работата на комисията. Следващото, благодаря на всички. Следващото заседание е на 25 януари. И искам да помоля тези, които не са част от, са координатори, да напуснат, защото сега ще предстои. Благодаря на всички. Сега ще предстои заседание на координаторите.